Колеги, виждам, че много от вас идват от заседания на други комисии, но сме се събрали достатъчно. Много се радваме, че комисарят Кунева е тук. Тя редовно идва да ни представи актуална информация и предложенията на комисията. Особено се радвам, че тя ще представи индекса за развитие на пазарите на Дребно и госпожа Хед ще, силно ще попита как някои от нашите предложения са включени в таблото. Много се радваме, че от много години в нашата комисия разглеждаме доклади за този индекс. Помните, че редица членове на нашата комисия поискаха индекс ориентиран към потребителите, за да видим дали политиката спрямо потребителите дава добри резултати. Много се радвам, госпожо комисар, че сте захванахте с задачата с обичайния си ентусиазъм. Благодаря, госпожо председател. Няма да е пресилено, ако кажа, че този индекс за развитие на пазари е вдъхновен от парламента. Това е второто издание, издание, което е по-богато, по-целенасочено и по-добро от първите. Много се радвам, че мога да ви представя вторият годишен индекс за развитие. Първият индекс беше предмет на много спор във вашата комисия. Оценявам вашият интерес и вашата подкрепа. Не на последно място, финансовата подкрепа, която оказахте чрез пилотен проект през 2008 и 2009. Без тази подкрепа настоящият индекс нямаше да бъде възможен. Преди да представя резултатите от втория преглед на индекса. Нека да ви разкажа накратко защо е толкова важна тази инициатива. Има нови тенденции, с които трябва да сме запознати. Говоря за економическата криза. Ако искате политики, които дават най-добрия възможен резултат за потребителите, ние трябва да откликваме по-голяма степен на техните очаквания да разбираме по-добре проблемите, пред които са изправени. Това, означ... Това изисква наличието на солидни данни, които да ни показват резултатите на пазарите по отношение на потребителите, а също така и да ни покаже какво е поведението на потребителите. Ключовите потребители, като степента на удовлетвореност на потребителите, цените, които плащат или избора, който им се дава, дават възможност да се следят пазарите от гледна точка на потребителите. Права сте, госпожо председател. Това е за първи път. За първи път гледаме на пазарите от гледна точка на потребителите и резултатите на пазара. Разглеждат се основните потребителски пазари и това е най-амбициозното подобно начинание. Сега ще разгледам сегашното издание на индекса. Прегледа на индекса е се осъществява за втора година и съществуващите данни са непълни. Все още има какво да се прави, за да осигурим прозрачност на пазарите и да, прави, да направим наблюдение на всички основни пазари. На второто издание на индекса хвърля светлина върху някои важни резултати. Ще започна с положителното. Най-положителният резултат е, че традиционните сектори на стоките показват относително добри резултати. 19-те анализирани сектора дават по-добри резултати от услугите по отношение на удовлетвореността. 70-80% от потребителите казват, че като цяло са удовлетворени и от стоките, и в търговците на дребно, от които са ги закупили. Това е вярно за всички 8 пазара на стоки, които бяха анализирани. Те обхващат различни продукти, в това число месо, нови моторни превозни средства, информационна и комуникационна технология, електроуреди, облекло и книги. Макар, че пазарите на стоките показват като цяло по-добри резултати от услугите, има и някои обещаващи тенденции в секторите на услугите, като застрахов... застраховането и телекомите. На трима потребители, двама са доволни от своя доставчик на застрахователни услуги и само 11 съобщават за проблеми. Освен това, Относително лесно е да се направи сравнение между предложенията и промяната се оказва относително лесна. Един на четирима потребители са променили своя застраховател на автомобил през последните две години. Това е най-високия процент на промяна от всички разгледани сектори. Телекомуникационният сектор показва също относително добри резултати, особено по отношение на промяната. 22% от потребителите промениха своя интернет доставчик през последните две години, независимо от факта, че голям брой хора все още съобщават за проблеми при промяната. Е, процента на промените е висок и за мобилните и стационарни телефони. За 67% от потребителите е лесно да сравняват предложенията от интернет доставчиците. Това е много важен показател за нас. Това е най-високия процент от всички разгледани сектори. Може би си задавате въпроса, защо обръщам внимание на процента на промените. Една от основните тенденции, които се очертават при този преглед на индекса е, че намалява вероятността потребителите да съобщават за повишаване на цената в пазари, в които процента на промени е по-висок. Човек, който променя доставчика си, води до повишаване на дисциплината на пазара и това от полза за всички потребители. Така че улесняването на промените в основните сектори на търговия на дребно трябва да бъде важен политически приоритет. Данните за страни, с които разполагаме за потребителските условия показват и обещаващи тенденции. Измерихме аспекти като спазване на законодателство защита на потребителите, смятат ли потребителите, че са защитени от съществуващите мерки и дали им е лесно да получат удовлетворение. Много се радвам, че страни като Финландия, Швеция, Германия и Холандия показват добри резултати по почти всички показатели. Особено се радвам, че виждаме нови държави членки, като Полша, Унгария, Словакия, Латвия и Естония, в които има и ясен напредък по почти всички показатели. И така, сега се обръщам към не толкова положителните новини. В момент, в който живота е достатъчно труден, някои основни услуги не дават добри резултати. Сред разгледаните сектори три предизвикват притеснение. Енергетика, енергодоставки, банковото дело, автобусен и железопътен транспорт. По-малко от две трети от потребителите са доволни от енергийния доставчик. Освен това, в този сектор трима от пет потребители съобщават за повишаване на цените. Въпреки това, независимо от съобщаваните повишение на цените и умереното удовлетворение, енергетиката е сектора, в който потребителите са, има най-малка вероятност да сменят доставчика си. По-малко 10% от потребителите са сменили доставчика си на газ или електроенергия през последните две години незадоволителното състояние на енергийния пазар на Дребно не се променя от данните, че цените за електроенергия преди данъците е, са различни в различните страни. Например, преди данъците електроенергията в Германия и Белгия с 50% по-скъпа, отколкото в Польша банковите услуги на дребно са друг сектор, в който, на който трябва да обърнем внимание. Става дума за пазар, в който процента на промените е много нисък и цените са непрозрачни. И таксите са непрозрачни, като цяло само 9% от потребителите на разплащателни сметки са сменили банките си, а за 34% от потребителите е било относително трудно да сравнят оферти от доставчици необходимата информация се крие от потребителите. Ще ви дам пример. Службата защита на потребителите в Обединеното кралство е стигнала до заключението, че в Великобритания повечето от приходите на банките са от такси, за които потребителите не са били наясно в началото. Те са установили, че, например, 20% от потребителите не са били наясно с таксите за овердрафт в такъв зле функциониращ пазар едва ли е очудващо, че и банковите такси и лихвите са различни в различните държави членки. Трябва да обърнем внимание на услугите, които банките предоставят на потребителите, особено в момент на финансова криза. Най-сетне ще спомена автобусен и железопътен транспорт, който се очерта като сериозен проблем за потребителите. Удовлетвореността в този сектор е много ниска поради цените и неадекватни и неадекватно обслужване на потребителите. Градският транспорт се възприема като скъп и хората да смятат, че фирмите не обръщат внимание на гражданите. Мисля, че, това, че този документ е много ценен инструмент в ръцете на политиците. И така, какви са следващите стъпки? Реших, както и след първия индекс, искам да отворя една скоба и да ви кажа, че от след март нататък ще представя първият последващ документ от първия индекс. Аз ще бъда готова да ви представя, ако ме поканите, резултатите от доклада за електронна търговия. Защото това, това е първото това е първото място, на което ще се осъществи вътрешния пазар между гражданите. Ще ви представя резултатите от за електронната търговия. Сега, що се отнася до този индекс, какви са следващите стъпки? Реших електроенергийния сектор да стане основния сектор за 2009 година. Това ще го, ще го направим заедно с комисария Пибалкс. Ще разгледаме доклад, който да анализира функционирането на електроенергийния пазар за потребителите, като обръщаме внимание на сравнимостта на предложенията и офертите, фактурирането и нелоялната търговска практика. Очаквам значително активно участие и становища от Граждански енергия форум през октомври. Анализ на условията за потребителите в електроенергийния пазар на Дребно ще даде възможност да се овластят потребителите и да могат те да направят информиран избор в добре функциониращ вътрешен пазар. В, на, накрая искам да отдам дължимото на чудесния доклад на госпожа Хет от името на тази комисия. Вие казахте, че индекса трябва да стане по-достъпен за по-голяма аудитория и да информираме гражданите. Всичко това е отчетено в сегашния индекс. Съобщението, което е преведено на всички официални езици, обобщава основните заключения и констатации и статистиките по страни дават обзор за защита на потребителите в държавите членки. Вие подчертахте ролята на тясно сътрудничество между държавите членки напълно справедливо. Ние се нуждаем от участието на заинтересованите лица и се надявам, че ще можем да продължим да разчитаме на подкрепата и сътрудничеството на политиците статистическите служби, правоохранителните органи и потребителските организации. Няколко думи за трансграничната електронна търговия. Не споменах тенденциите в трансграничната търговия и електронната търговия, защото очакваме скоро доклад по този въпрос. Това ще бъде първата стъпка към един по-цялостен доклад за географска сегментация на пазара на дребно онлайн в Европейския съюз. Смятам той да бъде издаден през юни. Това, в тази дейност ще се координираме с всички комисари, имащи отношение към електронната търговия. Ще поставим на масата характера на пречките пред трансграничната електронна търговия и средствата, с които да ги премахнем. Крайно време е комисията да отговори на искането на гражданите за вътрешен пазар в търговията на Дребно онлайн. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че мога да разчитам на вашата подкрепа, за да могат пазарите да функционират в интерес на европейските потребители. Още един път благодаря за подкрепата. Разчитам на вашите въпроси и интерес в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Е, мисля, че изказването бе изключително интересно и е, богато на информация и очакваме в бъдеще да видим развитието на електронните, електронната търговия а, колегите сигурно съм имат а, много въпроси. Да започнем първо с госпожа Хет, госпожа Вайлер, господин Майлер и господин Дан. И така, първо госпожа Хет. intressanta presentationen. Det gläder Благодаря за изключително интересното представене на госпожа комисаря. Много а, голям интерес предизвикаха положителните развития, които чухте, но трябва да се отчитат и отрицателните. Отрицателните, защото те са тласкащата ни напред сила. Можем да видим къде можем да усъвършенстваме нещата. Така добре е да се разглеждат нещата в цялост и положителните и отрицателните. Добре е също така, а, че а, Прегледа на индекса е достъпен на всички езици на Европейския съюз. Надяваме се, че това означава, че той може да се намери и в интернет, така че потребителските организации в частност могат сами да се запознаят пряко с резултатите от прегледа на индекса. Един от въпросите по отношение на класификационната система Трябва да имаме съпоставими системи за класификация, за да можем да извършваме сравнения. Примерно за жалби и оплаквания. Трябва да имаме еднакви системи в различните държави членки, така че оценката да е смислена след това. Разбирам, че това е трудно, но надявам се, че до няколко години нещата ще се поправят. И преди сме говорили за това. Културата е различна и съответно хората в една култура се оплакват от едни неща, а в други от друга. И така, иначе изложението ви беше много интересно и нямам търпение да прочета материала за преглед на индекса. Благодаря. Госпожа Вайлер. Аз също се радвам, госпожо Консмисар, че вие така последователно работите в тази насока. И мисля, че вие забелязахте още при първото представяне, че парламента ви подкрепя. До голяма степен е, четох за вашето изследване в немската преса за този индекс. Е, имаше обширен репортаж за тази ситуация, за поведението на потребителите и отношението към продуктите и мисля, че след шока на Евробарометър съвета е абсолютно убеден от смисъла на такива индекси. Смяната на оператори, това не е само цел, а е а смяната трябва да бъде свързана и с промяна на качеството, но и с целта да се провокира движение на, на пазара и повече прозрачно, защото не е въпроса само за цената. Цените не се различават толкова много, но качеството се различава и прозрачността хората да разберат за какво плащат. И така имам два въпроса за енергийния сектор, с който ще се занимавате в бъдеще, както казахте. Аз е, се преместих и с голяма изненада видях, че това е много лесно и разбрах, че много германци се страхуват от една смяна, при смяна на жилище на бъдеще. Например, защото смятат, че в новото си жилище нищо няма да работи и ще има студено. А това не е така. Това е просто подсъзнателен страх. Ето защо прозрачността е много важна, може би по-важна, отколкото до сега сме смятали. В някои държави членки тази прозрачност не е традиция, както може би в скандинавските страни. И там е нещо, което, е, което се разбира от само себе си. И така, вие имате моята подкрепа, когато се занимавате с енергийния пазар. Е, вие имате някои критерии, например е, търговски практики, но искам да ви препоръчам и още един пункт, например е, рекламата, неправомерната реклама, подвеждащата реклама. Е, видях, например, в, на немския пазар, че има оператори на альтернативна енергия. Казва се, рекламата е, че това е зелена енергия и хората казват, е, т.е. операторите казват 90% зелена технология и 1% е, ядрена енергия. И се оказва, че това изобщо не е така. Може би е хубаво да се занимавате именно с процеса на подвеждащата реклама. Господин Мандълс. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване. Представихте нещата много позитивен дух. Аз подкрепям идеята непрекъснато да се следи нивото на удовлетвореност на потребителите в Европейския съюз. Що се отнася до енергийният пазар, аз е, Смятам, е, е, че това е важен фактор за вътрешния пазар. Както казахте, в Германия, примерно, електричеството е два пъти по-скъпо, отколкото в друга държава преди данъчно облагане, но аз не мога да отида от някъде другаде в Германия и да си купя автин ток. И така, просмяната на доставчик може и да е възможно, но аз трябва да си купувам енергията от същия пазар а, там няма много конкуренция, което означава, че цената си е една и съща долу-горе. Моят опит при промяна на енергодоставчика не е много положителен. Не съм много доволен. Надявам се през следващия мандат да е, работите заедно с комисара Пи Балкса е, за подобряване на ситуацията така че да можем да си купуваме електричество, така както можем да си купуваме пица, където, ни, където си поискаме в Европа. Вие говорите за нивото на удовлетвореност на потребителите. Едно предложение с ваше позволение, тъй като Подкрепата за каузата на Европейския съюз спада в редица държави, дори и в моята страна. Макар, че ако попитате гражданина доволен ли е от продуктите в Европейския съюз, те са много доволни гражданите, както и вие казахте, но като го път искате ли Европа, те казват, че толкова Европа. И така, как можем да изградим мост, така че подкрепата за Европа да се равни на подкрепата която потребителите демонстрират за продукти, които могат да купят. Те казват, че са доволни от европейските продукти, пазарът работи добре. Може би вие може да станете инициатор на една котия за предложения – за да се изготвят рекламни послания по телевизията или пък да се, друг, по друг начин да се обърнем към потребителите, към гражданите, да ги питаме как според вас може да замършим финансовата криза е, и а, по проблемите породени от нея. Ако а, го направим, ще излязат добри предложения или примерно в а, различни предприятия да се окачат физически кутии за предложения, даже тук в стола на Европейския парламент. А, не знам, може и друг да ви е давал тази идея, но аз не съм чувал. Просто потребителите по този начин да дават своите предложения за решаване на проблеми, свързани с потребителите. Ето така ще насочим енергията в положителна посока и като цяло хората ще демонстрират своята реална подкрепа за Европа. Благодаря. Благодаря. С а, първия въпрос за класификация на жалбите и оплаквания. Та, много важен а, въпрос. Всъщност, едно от нещата, които откровенно липсват, а, за да се чувстват хората навсякъде европейски потребители. А без обща база а, за определяне на жалбите и оплакванията, ние не можем да изградим това усещане за единство. Искам да споделя само, че в Съединените щати Федералната комисия по търговията е доказала своята сила при оформянето на политиката, именно защото разглеждат жалбите, оплакването на потребителите като нещо, което не се отнася само до омбудсмана, който да ги разглежда и решава, а защото жалбите и оплакването се разглеждат като движещ фактор за подобряване на нещата. Примерно, ако се получават много оплаквания в даден отрасъл, в телекомуникация, да речем, или в а, някаква друга област, то, това означава, че нещо в този отрасъл куца. А, на шеста страница от а, съобщението всъщност е казано, че да, тези е, оплаквания са ключов индикатор. Данните се събират по-настоящем от национални органи, но дефинициите за това не са хармонизирани и така няма а, отчетливо сравняване на различните държави и пазари. Затова комисията призовава към а, възприемането доброволно на една обща методика, като се разглеждат а, съответно а, различните видове оплаквания без тези а, изпращани директно на фирмите. Трябва да ви кажа, че в момента работим по друго съобщение. Вече се провеждат работни срещи за изготвяне на кодекса от, за класификация. Системата, както казах, за момента ще е на доброволни начала. Така че колкото повече хора можем да убедим да се включат в използването й, толкова по-добре и тогава аз с удоволствие ще а, инициирам а, една идея, а, за да се въведе тя като задължителна. Но ще ми се а, нещата в а, политиката по отношение на потреблението да се движи именно чрез тази обратна връзка. Потребителя да има усещането, че може пряко и директно да оформя тази политика. Сега за смяна на доставчика и прозрачността. Съгласна съм колко а, силен фактор е това. Съгласна съм също така, че а, възприятието, че съществуват пречки пред смяната на доставчика е толкова вредно, колкото и самите пречки. За това ние ще се насочим към разглеждането и на другите търговски практики, включително подвеждаща реклама, както и, и оказването на натиск върху купувача. В много страни се оказва, а, че потребителите са изложени на натиск да си сменят доставчика. искам да, позволя, да ви помоля още веднъж да приемите моите поздравления към парламента и към вашата парламентарна комисия за приемането на кодекса за а, лоялната а, търговска практика, защото по този начин ние можем да осигурим а, една е, обща основа е, чрез директивата за търговските инструменти и аз е, ще се възползвам от тази възможност максимално. Към въпроса на господин Мандерс за котиите за предложения. Ще поговоря по този въпрос с БЕЛОК, Организацията на потребителските организации в Европа. Тази идея ми допада, честно казано, но не съм убедена, че да, да, но ако Белк се нагърби с тази задача, но определено кризата и потребителя в кризата е част от нашата програма, тази тематика. Не мога обаче да поема твърдо обещание а, по отношение на вашето предложение. В нашата генерална дирекция с малко притеснение от към ресурси, но ще потърся подкрепа от други а, организации. Иначе, защо не? Това е добра идея и а, една идея, която а, лесно е, може да се превърне в обща кампания. Господин Дан, заповядайте. Благодаря, госпожо комисар, за посещението. Много сме ви благодарни за вниманието ви към парламента. Надявам се, че ще можем да се отблагодарим. Аз съм поддръжник на индекса на потребителския пазар. Смятате ли, че гражданите на Европейския съюз са наясно с този индекс? Очаквам да ми отговорите. Ми не го познават много добре, но все пак да чуя и от вас. По-конкретно, смятате ли, че членовете на представителите на съвета ви съдействат или пък казват, о, още една идея причудлива от Брюксел, не щем. Как смятате, че можете да привлечете тяхната подкрепа, господин Ангелакис? Аз искам да благодаря на комисарката за чудесната презентация. Имам един конкретен въпрос. В усилията не чувате ли превода? Значи, искам да ви благодаря за чудесната работа, която сте свършили и имам един конкретен въпрос. След септември месец Европейската комисия и правителствата на държавите членки предприемат мерки, за да помогнат на банковата система и банковите услуги. Искам да знам дали във вашия индекс сте установили повишав, засилване на оплакванията от страна на граждани и малки и средни предприятия за контактите им с банковата система. Питам, защото в пресата в няколко държави членки прочетах, че правителства се опитват да натискат банковата система да отпуска заеми, да разговаря с гражданите и фирмите за да могат да и, и да ги убедят да съдействат. Свидетел ли сте на засилване на оплакванията след 2008 година? Това е моят въпрос. Господин Лехнер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожата комисар. Беше много интересно, много полезно изследване. Е, искам съвсем накратко да кажа е, харесва ми, че говорите за конкуренцията, а именно там, където не функционира конкуренцията, там недоволството на потребителите е най-голямо. Именно трябва да се подчертае колко е важна конкуренцията в, по смисъла и от гледна точка на потребителите. А, е, конкуренцията, госпожа Байлер каза, ето в енергийния сектор Хората трябва да свикнат с конкуренцията в енергетиката, а същото въжи и за ЖП транспорта и автобусния транспорт. Но това, което ми прави впечатление в банковия сектор, там също би трябвало да има добра конкуренция между отделните институти. И ме интересува дали сте забелязали специфик в отделните страни. Знае, че в някои страни нещата са по-чувствителни, в други не. Но дали сте видели разлики в при кредитните институти, при банковите филиали, при финансовите институти, дали има разлики в конкуренцията между банките, дали конкуренцията е добра или е, висока или ниска и колегата каза преди мен, в контекста на актуалната финансова криза, тя също е отразена в... До, до каква степен тя е отразена в това изследване? А иначе, мисля, че разликите между отделните страни трябва да си останат, защото по това ще се сравняват и отделните страни. Нека си има разлики, а пък да се да се създаде една служба за оплаквания към Европейския съюз. Не знае дали това е добре. В Германия винаги чувствам, чувам, че където има някакво недоволство, то трябва да се отправи към Европейския съюз. Мисля, че това не е нужно. Нека недоволните се обръщат на място към съответните органи. Може би да си запазим прерогативите за тези неща на национално равнище. Но има конкуренция, може би, между отделните национални държави в този смисъл. Um, so, така, първият въпрос на господин Нютон е доста политически. Индексът на развитие на потребителските пазари не е законодателна инициатива. Това не е допитване до населението, за да видим какво е неговото мнение. За нас това е важен инструмент, за да видим дали наистина, ако подготвим много добра среда за предприятията, пазарът наистина ще даде максималното на потребителя. Обаче виждаме, че пазарът се държи не винаги лоялно по отношение на конкуренцията и а, защото малките и средни предприятия не винаги се радват на равнопоставеност. А ако няма такава равнопоставеност, особено при една финансова криза, те трудно ще оцелеят. За това, честно казано, не може да се игнорират резултатите от прегледа на този индекс. Защото става въпрос за всички нас, а всеки от нас може да види как се отнася пазара към него или към нея в качеството на потребител. За това превеждаме на всички езици прегледа на този индекс. За това провеждаме тези обсъждания. За това, когато посещавам държавите членки, аз а, нося със себе си прегледа на индекса. Не само провеждам а, приятни разговори с колегите там, казвам, хубаво е, че имате нормативната уредба, но трябва да имате реални резултати. Погледнете, тези данни са взети от реалността и а, можем а, да а, се движим напред. Всички казват, а, че доверието е основата на пазара днес, това е любимия ми цитат, откакто се занимава с вътрешния пазар, но доверието означава как се чувства човек по отношение на даден пазар. И а, така можем да видим и ясно как, как може да подобрим ефективността от своята работа. Това може да се постигне с ваша помощ. Няма в никоя страна членка потребител, който, на който да не му е интересно как изглежда потребителя в неговия национален пазар и да сравни нещата с другите. За това не става въпрос само да се види и да се посочи с пръст а, а, този, който не се справя добре. Става въпрос за това да се стимулира състезанието. А, в нашите гени е заложен духа да се състезаваме, особено когато пред нас има една финансова криза. Аз ви е, призовавам да работим а, заедно в тази посока. Казвам, ви ще се изправя и в съвета и каквото и да предложа там, то ще е подкрепено с, с този анализ на пазара. Благодаря господин Англаки за вашият въпрос за банковата система. Мога ли да ви помоля да погледнете страница 22 и 9 а, в а, тези текстове имаме над 50 а, данни. Фигура номер 20 показва по а, държави нивото на банковите текс, такси. А, ето тук е Гърция, виждаме. Съжалявам, но тя се справя най-зле. Със съжаление го посочвам. Но а, поне може човек да направи сравнение и да упражни натиск, за да се свърши добре работата. Това е едно а, сечиво, което е в ръцете ни и ние може да го използваме. Обедена съм, че Гърция може да се справи по-добре. И така много още имаме да работим по подобряване на ситуацията относно прозрачността на таксите при банковите услуги и качеството на даваните съвети. Това е въпрос, който започна да се забелязва още преди е, финансовата криза и продължава и днес. Сега, октомври беше малко късно, октомври вече приключихме с събирането на данните и започнахме да ги анализираме. Да, господин Лехнер, имаме данни за държавите по-отделно, в зависимост от съответния пазар, защото навсякъде правим тази съпоставка между страните. Ще повторя, желанието ми е да накараме страните да се конкурират за пазар. Пазар и на фирмите, и на потребителите. Между другото, не беше лесно да убедим държавите да ни предоставят данните. Един вид битка се води. Но много съм благодарна на комисаря Алмуня за това, че посъветва службите на Евростат да ни съдействат. И наистина добре свършена бе тази екипна работа. Комисар, благодаря ви, че днес сте тук с нас. Уверявам ви от името сигурно на всички колеги, че вашата работа се забелязва и тя наистина е голяма полза на европейските граждани. Много е важно за това, че определихте енергетиката като основен приоритет за 2009 година и защитата на потребителите. Само преди няколко месеца в тази комисия ние водихме един много сериозен дебат по третия енергиен проект, който и слава Богу, че Европейския парламент прие една голяма част от предложенията на тази комисия, свързани с защита на потребителите в областта на енергетиката. За част от тях вие споменахте, че ще работите приоритетно тази година. Става дума за възможностите за смяна на доставчика, но аз бих искала конкретно да ви попитам, след като направихте това изследване, кои са според вас основните 4-5 първи причини за този нисък процент на хората, които сменят доставчика по желание? И второ, каква ще бъде съдбата на останалите ни предложения, гласувани вече от Европейския парламент по отношение защита на потребителите в областта на енергетиката, преди всичко с уеднаквяване на фактурите за сметки при изплащане на потреблението на електроенергия и газ, гишето за, един, единното гише за подаване на жалби и на оплаквания, както и по-низките цени за определени категории от населението. Благодаря ви. Господин Злотя. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви попитам дали за двете нови държави членки България и Румъния има стати статистически данни. Още един въпрос. Там, където няма конкуренция, там, където има само една електроенергийна компания, а броят на жалбите е много голям. Какво можем да направим? Защото моят опит сочи, че глобите са пренебрежимо ниски. Опитвате се да окажете натиск върху тях, за да спазват правата на потребителите и когато се опитате да спрете предоставянето на услуги, вие всъщност оказвате лошо отрицателно въздействие върху стотици хиляди потребители. Втория въпрос е свързан с жалбите. Националните органи си имат свои програми, свои приоритети, също въжи и за неправителствените организации. И те също така имат работен ден, 6-7 часа на ден, няма гореща линия за потребителите, няма достъп до интернет, така че трябва да потърсим и такова решение да финансираме неправителствените организации, за да имат постоянна телефонна линия. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател, за това, че дойдохте тук тук. Много е важно да разговаряме с вас. Ние трябва да се постараем да постигнем по-високи резултати. Имам един въпрос за допълнение отказаното от колегите за системата за класификация, която да бъде хармонизирана. И много от страните бяха обвинени, тъй като не спазват правилата, свързани с наличието на конкуренция, така че потребителите не получават най-добра услуга. Но при отсъствието на система за класификация, макар че се дадена страна се сочи с пръст, говоря за моята страна Франция, сочат я с пръст за телефонията, има липса на конкуренция в някои региони и така нататък. В моя избирателен район има а, проблеми и не поради наличието на кризата, а просто защото всичко това не беше предвидено в определен момент. И така, въпреки че Франция се сочи с пръст, с какви средства разполагаме да окажем натиск, за да могат нещата да тръгнат, да се използват необходимите инструменти или пък някакви санкции. Имам предвид три сектора в които има такава ситуация. Липсата на конкуренция по мобилната телефония се допълва и от интернет, комуникационни услуги, висококачествена телевизия, също така отклонението в цените, защото разпространението не, е предмета на, тази, на този контрол, който искаме. Липсата на конкуренция не допуска либерализация на цените. Третия сектор той е много важен в мой избирателен район. Транспортните разходи, които би трябвало да улеснят разпространението на стоки и намаляването на цените. Какво правим ние, за да принудим, да окажем принуда? Всички средства са добри, но те не влияят сериозно върху конкретните действия. Um, Искам да хвърля една ръчна граната сега. Мисля, че Индекса за развитие е много добро политическо средство. То ни дава възможност да започнем да решаваме въпросите, от които потребителите страдат от много отдавна. Ако взема за прием енергийния пазар, отдавна чакаме да се предприеме нещо и ние имахме възможност, както каза госпожа Йотова, с третия енергиен а, пакет и нашия докладчик извърши добра работа с правата на потребителите. Можем, не, може да се каже, че това трябва да се осъществява чрез потребителската харта или контролния списък на потребителите. Господин Пибакс не искаше потребителска харта но реалността е, че има много области, в които според нас може да се, могат да се предприемат действия по законодателен път и това няма да се случи. Както казах, отдавна чакаме, повдигнахме много въпроси и потребителят започва да губи вяра в Европа, когато вижда, че има възможност. Аз бях на една конференция с потребителски организации, говорихме за енергийния пакет в Лондон и една потребителска организация каза и ясно, че искаме повече права и повече информация за потребителите. И въпросите, които обсъждаме, са въпросите, които фигурират в индекса за развитие прозрачност на цените, сравнимост, възможност хората да подат жалби за сметката си. Аз самата представих план от 10 точки, който би разрешил много от проблемите на потребителите, но господин Пибалкс ми писа писмо, в което казва, че не приема да се приема законодателство. Ето защо ни трябва контролен списък, но едва ли потребителите биха му повярвали. Конкуренцията е особено важна в потребителските пазари, Имаме либерализация, конкуренция в Обединеното кралство. Ако я ви кажа, че получа оплакване от малка организация, малка регионална организация, немска фирма ни предоставя електроенергията и те непрекъснато искат сметка искат сметка, защото бюджета им е недостатъчен и чак след 5 години получиха сметка за 7000 евро. Това е много прост, това е въпрос, на който може да се решение много лесно. Много са въпросите, по които може да се работи. Имам доверие във вас, но нямам доверие в комисаря по енергетиката, тъй като имаше много възможности, а нищо не направи. Последният ми въпрос е им разполагате ли със средствата да изпълните амбициите в индекса? Казахте, че ще се осъществи анализ, разследване само, че ни трябват средства, за да предприемем нещо на практика. И всъщност националните регулаторни органи са тези, които трябва да предприемат действия. И задавам си въпроса какво може да се направи. Последното, което искаме е да кажем, имаме индекс, направили сме предложение от преди година и все още няма резултати. И ако го сравниме с примера за мобилните телефони, знаем, че законодателството беше пътя, по кой, без който не можеше да се мине. Както знаете, много от мобилните оператори продължават да се борят срещу законодателството. Госпожа Рединг ще ви каже, че няма подкрепа за законодателството от сектора нито пък за СМС или е, достъп чрез интернет. Въпросите са много. Аз просто се опитвам да направя връзка с конкретните действия, защото ако бизнеса не приема действията, е много трудно. Малка ми има кратък въпрос. И аз щях да кажа същото всъщност, но Искам да се извиня на госпожа комисара, че закъснях, но както и обясних миналата седмица, трябваше да присъствам на започването на триалога а, по ен... комуникациите. Всъщност става въпрос за вашата връзка с националните регулаторни органи, защото според мен тяхна е основната роля тук. Разбира се, в телекомите виждаме някои разгл... разногласия. Има една директива за правата на потребителите. Има общи стандарти за прозрачността, за факторирането, особено това, което сега искаме е да се реализира в действителност правото за смяна на оператора. За мен е, ще бъде интересно да видя е, как е, се вписва това в един по-общ план с групата на регулаторите за енергетиката. Ние смятаме, че националните регулатори трябва да получават повече такъв тип информация, за да вземат съответните решения. А, смятам, че там а, пазара е хомогенен и това е част от проблема, но а, трябва да се споделя данните в различните сегменти, за да се види всъщност а, как а, може да се извърши тази смяна. И така, това беше последния въпрос. Ще започна с госпожа Йотова и нейния въпрос. Ще отговоря на английски с ваше позволение, за да стане по-бързо. Разбира се, ще продължим аз при желание от ваша страна нашия разговор по-нататък на български. Основното не е за смяната на доставчика. Говоря за европейския пазар, а за това колко струва да се смени доставчика, защото се възприема една такава смяна като трудна, и, защото потребител не може да разбере какви са условията. В много страните, като България, няма просветни кампании, ние не можем да си разчетем сметките, да не говорим какво означава да правим сравнение на сметки от различни доставчици. Трябва да засилим обаче усилията си първата ми стъпка в това отношение е а, изготвянето на сметките да, поне да стане по-разбираемо. Защото така ще могат хората да тръгнат да се борят за правата си. Първо да разберат за какво им искат тези пари. Непрекъснато сме в борба с е, енергодоставчиците, точно на Ел Енергия. Следващата седмица имам среща с тях. Е, един вид да се договорим с бизнеса. Миналата година всъщност се разбрахме с тях, че ще се направи такава просветна информационна кампания, но за съжаление те не удържаха на думата си. Аз ще настоявам за това да се случи. Що се отнася до това, което предлагате по отношение на европейско законодателство, това ще е, помогне в цяла Европа да се разбира по-добре тематиката за защитата на потребителите, включително и в България. Ще се радваме да работим заедно за това. За оплакванията на потребителите, вече казах, подчертавам, на доброволна основа ще се хармонизира а, това и ще се радвам България да се включи доброволно в тази хармонизация, за да можем ясно да а, осъзнаем къде е нашето място в тази подредба. На следващия въпрос. Не става дума за подредба едно след друго на държавите. Става въпрос за определени а, пазари и къде се намира дадена страна в този пазар. Примерно няма да има глава Румъния, а ще има примерно банкови такси. В банковите такси ще може да намерите къде се класира Румъния. Сега, за доставчиците. Ако има един доставчик на енергия, на ел енергия да речем. И няма друг доставчик към когото да преминете. Това означава, че вашият регулативен орган трябва да засили своята бдителност двойно и тройно. И в двете нови страни, България и Румъния, в това отношение е нужно да има съдействие от страна на потребителските организации, не е просто с, а в а, регулативния орган. Съгласно европейското законодателство, тези органи са длъжни да поканят за съдействие потребителските организации. За това ви моля да използвате вашия личен авторитет, както и да се обърнете към националните органи и да се провери там, ако, където се определят цените или се издават лицензи за да, работа на този силно монополизиран пазар. Следващият въпрос. Какво можем да направим за монополното положение, господството положение в а, а, сферата на мобилната телефония и липсата на конкуренция. Конкуренцията е стълб на вътрешния пазар. Това е една от най-силните политики в Европа. Обедена съм, че в случая става въпрос за неприлагане на действащи, на, на приети норми трябва отново да повторя, прилагането в практиката на нормите е задължение на държавите членки. Ние нямаме потребителска полиция на европейско ниво. Не може да пратим някой, е, който да оправи нещата е, в държавите членки една по една. Няма значение дали говорим за опасна стока, за опасна храна а можем да действаме а, когато става въпрос за опасност на европейско ниво, но когато става въпрос за правата на потребителите, на европейско ниво можем само да се а, осведомяваме за, взаимно. Имаме потреб при групи за защита на потребителските интереси. Миналата година за първи път имахме такъв форум, но това са форуми. Можем да обменяме информация и мнения, а прилагането на нормите е въпрос на национално действие. Тук в прегледа на индекса ние проследяваме също така и нивото на удовлетвореност на клиента след като се е оплакал. Ако клиента се е оплакал и нищо не е последвало, значи нещо е, не е наред по отношение на правоприлагането трябва в такъв случай да се премине към процедура за нарушаване на европейското законодателство. Тоест, комисията да започне тази процедура, защото държавата членка не е направила нещо. Това разбира се е само идея на този етап. Друга възможност е да се погрижим да се удовлетвори това оплакване на потребителя. Ще продължавам да работя, но не мога да ви обещая, че ще върша работата на националните органи, които са отговорни за правоприлагането. Говоря за, на базата и на държавата, която познавам най-добра, най-добре, госпожо Йотова, и по отношение на прилагането на изискването спрямо енергодоставчиците. И така, пак е, подобен въпрос е, бе следващия. Какво да направим? Ако сте съгласни с мен, ще ви предложа през есента да проведем обществено изслушване е, за енергийния пазар. Ще поканим регулативни органи. Аз разбира се ще се радвам много да се явя тук и да участвам в такова изслушване. Естествено, очевидно е, че трябва да погледнем с свеж поглед въпроса за правоприлагането в Европа. Това, което направихме по отношение на ценообразуването и е, роуминга е изключително рядък случай. Ние трябва да стимулираме пазара по най-различни начини преди да тръгнем в тази посока. Но когато говорим за гарантиране на едно на едни а, правила за лоялна конкуренция, а, аз съм съгласна, трябва да работим заедно. Ако сте съгласни, може да направим това и служване и да сравним нещата в държавите членки, ако искате. На ваше разположение съм. Е, още един, а, една дума за господин Харбър, за удовлетвореността и за смяната на операторите в мобилната телефония. Мнозина се оплакват за това как фирмите, оператори управляват този процес на смяна на оператора. Статистически нивото за, на удовлетвореност тук е по-низко при стационарната телефония в сравнение с а, мобилната, но все пак се казва, че а, а, мобилните оператори най-лес, по-лесно могат да се сравняват и сменят. Така че тук показателят е добър. Искам да ви кажа, че това е свързано с факта, че имаме такава директива за правата на потребителите в телекомуникациите. Аз се е, връщам пак е, на маста на преговорите, за да може да се ускори процеса за преносимост на телефонните номера. Роуминг е съвсем е, друга тема и определено е важна, но това е отделна тема. Ще се радвам да пренесем част от този положителен опит и в енергетиката. Това, което искаме да кажем е, че няма смисъл от правилно фактуриране, ако няма как да се приложи на практика. Ако разчитаме на фирмите доброволно да го предоставят, какъв е смисъла от индекса? Целта е потребителя да бъде в основата, да бъде управомощен. Както казах, радваме се, че повдигнахте тези въпроси. Радваме се, че обърнахте внимание на сектори, които много ни вълнуват. Винаги можете да разчитате на нашата подкрепа. Ще с радост ще ви подкрепям и в колегията на комисарите трябва да кажа, че не ме впечатлява подхода на господин Пибалкс. Той не е ориентиран към потребителите. Знам, че е комисар за енергетиката, но по отношение на потребителите има какво да се желая. Благодаря много, госпожо комисар. И се надяваме да се видим пак скоро. Колеги, Искам да ви върна към следваща точка от дневния ред. Нашия доклад, че господин Кемал е тук. Ще разгледаме изменението на регламент 717-2007 за мобилни телефонни мрежи на директива 2002 2001 за електронни съобщителни мнения и услуги. Заповядайте. Благодаря в самото начало. Искам да кажа, че нямах възможност да разгледам всички изменения, тъй като не бяха преведени. Така че разгледах и ограничен брой изменения. Те не са изненадващи, те отразяват дебата, който водим не само в нашата комисия, но и в комисията по индустрия. Когато човек погледне предложението на комисията, си остава с впечатлението, че ненужната конкуренция пречи на пазара или пък, че комисията не е достатъчно твърда към операторите. Това са двата параметъра на дебата. И когато обмисляхме как да си сътрудничим с Комисията по индустрия, докладчикът от тази комисия са, са съгласни с нас по отношение на прозрачността. Ето защо моите изменения са ориентирани към защита на потребителите и прозрачността. И комисията по индустрия би искала да се занимава предимно с регулацията Аз поставям акцент върху прозрачността. Надявам се, че в измененията става ясно, че потребителите не получават достатъчно информация. Ясно е, че трябва да им предоставяме максимална информация за роуминг, за да могат сами да преценят колко да консумират. Както казах, тази информация не е достатъчна за тези оператори, които казват, че цените са на вебсайта или в договора. Това не е достатъчно. И на потребителите трябва да се предоставя информация в момента. Някои казват, че информацията е прекалено много и изморява на потребителите. Не смятам обаче, че не трябва да допускаме потребителите да се оплакват от е, липса на информация. Прекалената информация е по-добра от недостатъчната. Мога да говоря за цените и другите изменения, но те отразяват дебата. Някои от е, предложенията са твърде ниски някои казват, че те са твърде високи и трябва да има регулация. Мисля, че ще спра до тук и на, накрая ще обобщя. Добре, мисля, че докладчикът много разумно се спря на онези въпроси, които са свързани а, с информацията за потребителите и търговията на дребно. Надявам се, че няма да бъдем принудени да избираме между комунистическата система а, и а, прекомерните печалби на бизнеса. Трябва да има някакъв среден път. И сега да дам думата на докладчите в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът всъщност назова много ясно пунктовете, е, за които става въпрос в доклада. И аз съм съгласен, че измененията за момента поради превода не могат да бъдат обсъждани. Аз спадам по-скоро към онези, които се движат, които смятат, че предложението на комисията е добро, добра основа за дебата. Е, според мен могат да се усилят пунктовете за правата на потребителите. И освен това, използването на добавената стойност в полза на потребителите. Може би тези изменения трябва да бъдат подкрепени. Мисля, че има много възможности за съответни съвместни действия. Госпожа Йоргенсън. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на датски. Надявам се, че няма да се изкажа като комунистка. Аз се опитвам да съм либерал. Извинете. В тази област е, ние искаме наистина либерално регулиране. Искаме регули... Но не искаме регулиране само заради самото регулиране. Ние искаме, така както каза и господин Хмал, е, да избегнем ефекта на водното легло. Водното легло съдържа един такъв риск, където се намалят едни цени и там се увели... на друго място се увеличават други цени. И мисля, че това е един честничен риск. Е, особено, що се, остава, що се отнася до роуминга. Потребителите решават към кой доставчик да се обърнат. И това е всъщност принципа на един нормален пазар – потребителят е, може да предпочете една компания, телефонна компания пред друга. И това са тези ефекти ме карат да смятам, че отварянето на роуминг пазара може да има последствия в смисъл на увеличаване на цените и страдане и може да накара потребителите да страдат от увеличаването на цените, те да усетят един определен натиск в този, в този смисъл. По отношение на нивото на цените, аз мятам, че в Дания успяхме да създадем един добър механизъм. Е, потребителите са свободни да изберат към кой доставчик да се обърнат, но аз искам да кажа следното. Важно е комисията да контролира желаните ефекти, т.е. да видим какви, да знаем какви резултати ще постигнем при определена интервенция. Аз не съм съвсем убедена, че сме намерили правилната формулировка като такава. Ето защо смятам, че трябва много разумно да разгледаме предложенията и да ги обсъдим. Да обсъдим Sunset клаузата. Ами, ако решим, че регулирането е прекалено високо, границите са прекалено високи, може да реагираме на това. Освен това, става дума и за шока от сметките, когато потребителите е, получават огромни сметки. Ето защо трябва да постигнем едно, е, е, единство за начина по който да се изчисляват сметките. Та хората трябва да могат да сравняват цените. Комисията предложи а, нещо, но не смятам, че това е много удачно. Затова предлагам да има един таван и по този начин самите потребители могат да вземат решение на, по, по кой таван да се ориентират. Това са моите коментари за момента по отношение на измененията. И аз самата се притеснявам, че всъщност Понякога в моята група става така, че всеки е на свое собствено мнение и е, може би сме прекалено либерални, но е, се надявам, че даже и ние в нашата собствена е, група може да намерим да се споразумеем около едно мнение. Това е трудно понякога. Госпожа Роля. В ние нямаме всъщност е, изменения. Е, доволни сме с предложението на комисията, подкрепяме докладчика, за разлика от либералите, и мисля, че това, което каза господин Кемал по отношение на, на прозрачността, това искаме да го подкрепим много. Особено, що се отнася и за VoiceOver IP, т.е. телефонирането по интернет. В Германия имаме малко проблеми в това отношение. Иначе смятам, че е, може да се споразумеем за един добър компромис по отношение на измененията. Е, Благодаря, госпожо председател. Позволете да засегна няколко теми а, в сферата на роуминга. Според мен докладчикът е запознат с тези теми. Аз го уведомих за тях. Не съм съгласен. Не съм съгласна с а, а, нагласата да се отхвърли горната граница за ценообразуването, а се предлага да, прозрачност и мониторинг, които да удовлетворят потребителя. Това не е достатъчно. По отношение на роуминга искам а, да има повече конкуренция и така да се стигне до сваляне на цените. Бих предложила да използваме освен това ограничаване на растежа на цените. Според мен, цените, които се предлагат от комисията, все пак са твърде високи. Много още може да се намалят цените за текстовите съобщения, както на едро, така и на древно. Комисията предлага 11 евроцента, аз искам да предложа 9 цента. И това е за цена на древно и от 4 да падне на 2 цента а, по отношение на предложената от комисията цена на едро. За регулирането на системите за трансфер на данни, тук цените също трябва да паднат, основено, особено на едро. Комисията предлага редица мерки, които да гарантират прозрачността на фактурирането от страна на операторите. Това според мен е много полезно за потребителите, но имам някои съмнения относно въздействието на цените на едро върху цените на дребно по отношение на преноса на данни. Искам обаче да чуя какво мисли комисията. Благодаря. Господин Оле Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Няма да влизам в спор с моята прекрасна колежка госпожа Еф Йоргенсон. Обикновено не сме на различно мнение, но имам някои принципни въпроси, основно към комисията, защото според мен, както посочи и докладчика, тук може да се окаже, че сме на хлъзгава почва. Как комисията разглежда тази тематика изобщо? И в този случай, може би, Кои са следващите въпроси по отношение на високите цени, ако обърнем поглед напред? Защото мисля, че основната причина поради която комисията действа по този начин е за да защити потребителят. Мислех си, че комисията, действайки в духа на договора, трябва да защитава вътрешния пазар. Това е един от кръгълните камъни на Копенхаген а, и мислех си, не искам по никакъв начин да засегна никого, но просто ми е интересно да чуя, защото може като следващ етап да се яви някакъв друг продукт и да се каже, този продукт е твърде скъп. А може би не от нас, политиците, защото ние можем да си позволим да реагираме рязко по един начин днес, а да обърнем посоката след една седмица, но комисията. Комисията е длъжна да действа принципно. Комисията не може да заяви просто това е проблем, решаваме го с една директива и заявяваме на потребителите за последен път ви пазим с тази ниска цена. Защото според мен това е много а, лош довод в крайна сметка. Затова ми е много интересно да чуя принципните основания, подбудили комисията към това действие. Интересен довод чувам от ляво или от зелените беше. В заключение ще кажа само, че тези, които може би не знаят, трябва да знаят. Ако сте либерал, може да мислиш по няколко различни мисли едновременно. Това е. Надявам се, че в главата ти се въртят едновременно няколко различни мисли. Ние като Комисия за вътрешен пазар и защита на потребителите просто не можем да не се основаваме на договорите. Те предвиждат и пазар на услугите, и защита на потребителите без дискриминация във вреда на потребителите. Най-напред господин Харбър. Микрофонът не е включен. Искам да привлека вниманието на колегите към две важни мерки. Те отразяват споразумението, постигнато в нашата комисия по правата на потребителите. И реших, че би било полезно да привлека вашето внимание. Първо, да се, напр... да се осигури пълна прозрачност за потребителите тогава, когато операторът реши да ограничи достъпа им до определени услуги. Обръща се внимание по-конкретно върху Skype или услуги свързани с глас по интернет. Потребителите трябва да са наясно с това ограничение, защото с разширяването на роуминга на данните и те, това разширение е неминуемо с, поради инвестициите. Въпроса за роуминга ще изчезне, защото всички ще използват система по интернет – и таксите е, няма да се появяват в други области. Отбелязвам също така, че много колеги са за ограничение на цената или метод е, на уведомяване на потребителя, когато сметката им достигне определено ниво. Е, това трябва да се осигурява за всички телефонни услуги. Последното, което искам да кажа, и мисля, че проблемът е сериозен. Колегите предлагат широк набор от цени, някои по-низки, други по-високи, някои са свързани с цените, които съгражданите плащат в своята страна. Всички, е, всички ние се притесняваме от този подход, особено когато ни притеснява ограничаването на цените. Не знам дали този подход е подходящ за тази комисия или за Европейска комисия или за съвета. Не знам дали е тяхна работа да правят произвол, да взимат произволно решение и да се месят в дейността на бизнеса. Повечето от тях дори не знаят как функционира бизнеса. Не съм убеден, че произволното ограничаване на цените е пътя, по който трябва да вървим. Европейската комисия сега ще отговори. Мисля, че тук бяха повдигнати много въпроси, особено на месата на пазара. А пазарът е сложен и има ли альтернатива? Може би трябва да се обърнем към бизнеса, да се саморегулира и да намали цените, което да избегне необходимостта от намеса. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че на последното заседание на тази комисия аз казах, че Европейската комисия гледа на предложението за регламент за ромига като на изключителен случай. Това стана пределно ясно във всичките ни документи за оценка на въздействието и в всички изявления, направени от комисаря Рединг. Нека ви напомня, и съм убедена, че помните защо предприехме действия на пазара. Разполагаме с нормативната база, има, която предвижда система за анализ на пазара. На тази основа ние трябва да преценим дали има конкуренция и съответно да регулираме или не пазара беше анализиран от няколко национални регулаторни органа. И след анализа призоваха Европейската комисия да предприеме действия, тъй като не можаха да решат проблема във всяка отделна държава членка така че регулирането в една държава членка да не повлия на пазара в друга държава членка. Ето защо те помолиха Европейската комисия да се намеси и да предложи регламент. И в ранните етапи това беше призивът и на Европейския парламент, така че правното основание на този регламент е вътрешния пазар – Една от основните цели е защитата на потребителите. Възоснова на тези принципи ние предлагаме продължение и в оценката на въздействието казваме защо няма положителни резултати на пазара. Ние обаче не предложихме регламент за пазарите на дребно. Много от вас в измененията казват, че този пазар е много динамичен. Там се наблюдават много тенденции и смятаме, че регламента на едро е достатъчен и цените на дребно няма да бъдат толкова високи, че да се наложи да предприемем действия на ниво услуги на дребно. На ниво услуги на едро ние трябва да предприемем действия, за да, да зададем възможност на, опера, на малките оператори да предлагат атрактивни оферти на пазара. Да, онова, което ви предлагаме като текст е резултата от консултация с всички национални регулаторни органи във всички държави членки и смятаме, че подходът е разумен и е, пропорционален. Обръщаме внимание на прозрачността и предлагаме един лимит. Също така предлагам да дадем възможност на операторите да предложат решения. Така че лимита, горната граница е на лице, но операторите могат да предложат редица лимити, които да бъдат избрани от информирания потребител. Така че ние не ограничаваме избора, просто даваме възможност за горна граница, горен лимит, за да защитим потребителите и да избегнем а, шока от сметките, който беше често явление през последните години. Що се отнася до изключителните мерки, ние смятаме, че онова, което предложихме, се основава на данни, на разходите, представени от бизнеса. Подходът не е ориентиран към разходите, защото смятаме, че подходът следван от първия регламент трябва да се продължи в продължението. Госпожо председател, трябва да кажа, че дадахме възможност на операторите да предприемат действия. Госпожа Рединг многократно е предупреждавала, че ако те не предложат решения, институциите ще предложат, е, институциите ще предприемат действията. Данните показват, че СМС-ите са стабилни на ниво роуминг, а не на, на, на ниво роуминг. Гласовата телефония е близо до границата и роуминга на данни се доближава до нея. Това е причината за нашето предложение. Благодаря ви. Ще помолим докладчика. Благодаря. Благодаря на всички, които се включиха в разискванията. Ще се спра на няколко момента. Добрата ми приятелка госпожа Арис Йоргенсон. Казахте, че няма конкуренция. Това ми е се стори доста интересно, защото определено не е един оператор, който предоставя услуги по роуминг и ако погледнете напред какви услуги, какви технологии ни чакат, все повече хора, примерно, преминават към безжични услуги, а не към роуминг, към глас по интернет и това ще убие роуминга в сегашния му вид. Трябва много да внимаваме, ако днес предприема някакви норми, да видим какви услуги ще се явят утре все още има някои е, фиксирани е, телефонни услуги, макар че намаляват. А, всичко ли трябва да минава по а, е, посока ценообразуване, съобразено с разходите? Погледнете и другите сектори. Ако погледнем дори само мобилните, е, мобилната телефония, примерно как се определят цените е, на мобилните телефони ще трябва да кажем на потребителите от сега нататък трябва да, пращ, да плащате по някакъв а, начин за разхода на мобилния си за мобилния си телефон и да не отчитаме, че различни оператори може да прилагат различни бизнес модели. Също така говорихте за а, регламента и постепенното излизане от а, сила. Да, просто да не се подновява а, сега за шока, за сметките, той е, е неминуем, ако няма прозрачност на формирането на тези сметки. И сега трябва ясно да заявим, че когато влезе на един пазар, когато започне роуминга, когато пресече граница, клиента трябва да получава информация за това колко ще му струва услугата. В моите изменения аз предлагам вместо да се приемат адхок мерки, за гарантиране на прозрачност, нека тази мярка да е фундаментална. Когато предлагаме нова услуга, примерно, или нов пакет на клиента, хората от маркетинга трябва да влезе в тази роля, защото хората, които изготвят сметките, тези служители, те нямат пряк достъп до клиента веднага трябва а, това нещо да се договаря в начало, начало, началото. Например, лимит, след който се изключвате предварително при а, предплатените карти. А, го има. Може много бързо да се нагласят системите. Важно е клиента да разполага с максимална информация още от началото. Към колегата Ханзлек едно от нещата, които ме притесняват. Говорите за конкуренция. Дали регулирането на цените ще засили конкуренцията? Някои оператори, по-специално по-малките и малките мрежи, много се притесняват за бъдещето си на някои пазарите. Може да са крупни оператори на вътрешния си пазар, но да, са, да имат малък пазарен дял другаде и се притесняват как това ще се отрази на бъдещият им приходопоток, особено когато са нетни вносители на трафик. Примерно някои ми казват, ще инвестираме по-малко в домашните мрежи и повече извън Европейския съюз. Друг оператор ми каза, че ще прекрати предлагането на услуги роуминг за всички клиенти. Ще ги подбират много внимателно цените, които вие предлагате. Много съжалявам, но изглежда няма економическа обосновка за това цено образуване. Както каза Майкъл Харпер, това може да доведе до произвол в ценообразуването. Благодаря, господин Шмидт за вашето изискване. Ако четете книги Айан Рент, например, и, така, и други автори, хората които иска да се намесва повече държавата в економиката, каза трябва да се застъпим за дребния човек, лошо е, печалбата е нещо лошо. Да, аз съм съгласен, че сме стъпили на хлъзгаво място и трябва да вървим внимателно кога ще е, се задейства защитния механизъм на оператора и какво ще иска той да си вземе в замяна, ако ние отрежем така цените отгоре. Трябва да кажа в Обединеното кралство, например, когато бе въведен подоходният данък, той се въведе като време на мярка и още се прилага. Трябва да се вслушаме в мъдрите думи на Милтън Фридман. Той каза, че няма нищо по-трайно от временната програма на, една държ... на едно правителство. Благодаря. Мисля, че тук има пълен консенсус. Сега ще. Докладчикът ни напомня, че крайният срок е 2 март. Имате време да обсъдите измененията. Ще гласуваме, за да видим кои, за кои мнения има мнозинства. Благодаря, господин Кемал. Следваща точка от дневния ред е доклада на господин Мандерс, защита на потребителите. и по-специално на непълнолетните във връзка с използването на видеоигри. Господин Мандерс е тук. Знам, че са представ... внесени 14 изменения, не кой знае колко, така че няма да бъде трудно да постигнем консенсус в комисията. Ще дам думата на докладчика да представи доклада и своята гледна точка. Ще бъда кратък, госпожо председател. Измененията са само 14. И очевидно в парламента има широк консенсус. Особено по въпроса за видеоигрите. Има широк консенсус по идеята, че видеоигрите са оказали благотворно влияние върху обществото. Разбира се, с тях са, те са свързани и с някои опасности но това не е само с видеоигрите. Ако човек прекалява спиците, също е вредно. Също така системата PEGI функционира добре. Това е система за рейтинг. За онлайн игри е малко трудно да се докаже. ПЕГИ може освен с това да информира училищ, учителите и родителите. Много често възрастни като мен не обичат на, на пазара да се пускат нови неща, тъй като не ги познават. Но моите деца играят видеоигри, аз пък не играя. Проблемът е, че държавите членки имат различни системи за рейтинг на видеоигрите и мисля, че би било добре да имаме една система за Европейския съюз. Е, запознах се становището на комисиите по култура и граждански права. Повечето ги подкрепям. По някои изменения ще се опитам опитам с колегите да намеря компромис. Искам да кажа, че като цяло имаме съгласие по въпроса. Искам да благодаря на колегите за съдействието, за предложенията и подкрепата. Искам да благодаря и на секретарията. Надявам се, че ще можем да гласуваме текста, който да подобри подхода към онлайн игрите в бъдеще, както каза господин Голдстайн. Това е полезно за образованието и бъдещето. Благодаря, господин Ангелакис. Иска да се изкаже като докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Я ще кажа накратко. Видеоигрите наистина са много, много се харесват в Европа от всички възрасти и имат, е, и, имат е, и про, продуцират, продуцират един печалба на година около 7 милиарда. Но в тези, гради, е, в тези игри има, се крие голяма опасност и мисля, че докладчикът е, си е свършил работата много добре, описвайки отделните проблеми. Мисля, че този доклад ще даде определен принос и стимул за едно по-добро регулиране на сектора. Аз съм подал също някои предложения за изменения. Повечето са свързани с развитието на системи и на заостряне на вниманието на педагози и родители, които трябва всъщност да знаят какво правят техните деца, къде са техните деца, дали играят видеоигри и дали тези игри са подходящи за тях. Е, освен това, се занимаваме с въпрос за компетенциите на държавите членки. Може би трябва да има определени разпоредби за това какви игри се разпространяват, колко часа играят децата, е, видеоигри. Е, това всичко е свързано с защитата на малолетните. Освен това, Искам да кажа, че, има, че видеоигрите имат различни видове предложения в медицината, например, но основният извод е, че родителите трябва да знаят за опасностите. Иска ли някой да се изкаже още или повечето са доволни от подхода възприят от докладчика? Това е видно от малкия брой на измененията. Може да дадем сега думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да посоча само, че като цяло възприятия от парламента подход съвпада в голяма степен с становището на комисията. Наистина, възпитателната роля на родителя тук е водеща. Това искам само да кажа. Благодаря. Браво! като че ли няма повече изказване. Ние имаме и становища от Комисията по културата и по гражданските правда, права. Е, мисля, че лесно ще минат нещата. Тук като че няма никакви противоречия, особено господин Мандел, да приключим ли разискването? Да, разбира се, ще гласуваме и надявам се Европейската комисия може да изчисти нещата в последствие. Надяваме се да подобрим ситуацията по отношение на видеоигрите и както каза представителя на комисията, родителите да са по-добри, бре информирани, да има едина система ПЕГИ, да има предупредителен а, бутон а, на игрите, така че родителите да могат да видят а, веднага по квалификацията, класификацията по системата ПЕГИ дали, система, дали играта е твърде агресивна или ще има твърде вреден ефект. За ПЕГИ а, се оказа, че това е възможно. Надявам се, че в бъдеще дори а, родители, които не могат да работят с компютър, ще знаят как да ползват този червен бутон. Добре, комисията да каже нещо. Не, благодаря. Да, това всъщност е, е една комуникация. Въпросите ще се изчистят. Мисля, че е, няма, така да се каже, апетит към установяване законни норми. Тук е просто едно общо разбиране, е, един много рационален подход по отношение на закрилата на малолетните. И така, благодаря. Гласуването е утре в 10 часа. Трябват ли ни картите утре? Доста са измененията за утре. Не знам дали ви пратих електронно съобщение, да не си забравите картите за гласуване. Вземете ги за всеки случай. Ако преценим, че ще се използват, просто са да съкратим времето или ако са близки резултатите. И така ще изпратим информацията на ръководителите на групи, те ще ви ги изпратят. Е, накрая е, винаги 5 е, минути не стигат и хората отиват да си вземат карти, защото си ги забрали. Така, благодаря ви колеги, ще се видим отново утре за гласуването. Няколко важни въпроса остават на утрешния дневен ред.